Uh, И така, добър ден, скъпи колеги. Добре дошли на днешното заседание на парламентарната ни комисия. Ако няма възражения към проекта за дневен ред, е, можем да го смятаме за прият. Не виждам възражения. Проекта за дневен ред е прият. Приветствам нов колега в нашата група на мястото на господин Данкен – господин Рупърт Матиус от ЕКР. В момента не присъства, но вероятно утре ще го видим. Това е за ваше сведение. Искам да ви припомня за няколко съвместни заседания в сряда с други парламентарни комисии. Те са сутрешни. Първо, обмен на становища за Координационния център за реагиране при извънредни ситуации съвместно с Комисията по развитието, след това обмен на становища за проследяването на тютюневи изделия, заедно с комисията Конт и последно, пак със същата комисия, представяне на специалния доклад на Сметната палата за механизма за гражданска защита на Съюза. По-нататък за август имам добра новина. За сметка на новините за сряда. Отменя се предвиденото заседание. Първи август след обед ще се гласуват измененията на бюджета. разполагате и с доклада за посещението през април в Европейската агенция по лекарствата в Лондон. Господин Ханс Кристен Ебен в секретарията е командирован национален експерт. Той напуска на 31 юли отива на работа в Министерство на околната среда на Република Австрия. Искам да му благодаря за изминалите две години, за добрата работа и да му пожелая на добър час. за днес имаме превод на 20 езика. Както обикновено, можете в електронен формат да намерите материалите и да следите в интернет нашите заседания. Имаме и протокол от 8 юни. Ако няма възражения до края на заседанието, този протокол се смята за прият. Продължаваме с първата точка по същество. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 е, година. Разглеждахме проекто становище което ми беше възложено от координаторите като председател на парламентарната комисия. Затова ще кажа няколко думи по темата. На 30 май комисията предложи проекто бюджет, насочена към работните места, инвестициите, миграцията и сигурността. По принцип, комисията съобразява предложенията с предвидените суми е, в е, многогодишната финансова рамка до 2020 година с съответните корекции е, в средносрочния преглед. Като имаме предвид Брексит, комисията подчертава, че проектът бюджета за следващата година може би ще е последният за 28 държави членки. В своето проекто становище аз специално наблягам на обстоятелството, че е, всички усилия за постигане на целта 20% средства за е, действия, свързани с околната е, среда, не се постига, защото имаме само 19,5% предвидени в проекто бюджета. И с а, този бюджет ще а, може реално да се постигнат 18,8 2%. Необходими са и достатъчно средства за опазване на биологичното разнообразие. Нещо повече, особено категорично се противопоставям на намаляването на щатните бройки в агенциите в рамките на околната среда с съответните намаления 2, 3, 4 съответно длъжности в Европейския орган по безопасност на храните, по лекарства, по химикалите и така нататък. Това ще се отрази отрицателно е, на изпълнението на техните важни отговорности и задачи. Те трябва да бъдат е, и кадрово, и финансово обезпечени адекватно. Затова в тази посока трябва да има корекции. Най-сетне искам да припомня, че пилотните проекти и подготвителните действия трябва да бъдат финансирани адекватно през целия жизнен цикъл, за да могат да разгърнат пълния си потенциал. За пилотните проекти и подготвителните действия искам да ви припомня, че предложенията за такива пилотни проекти и подготвителни действия, изпратени на Европейската комисия за предварителна оценка, трябва да бъдат включени в бюджета и след одобряването им трябва да бъдат внесени като корекции на бюджета преди 12 юли. Заключения, както и миналата година, позицията на съвета по бюджета ще бъде представена чак в края на юли. Между 20 и 24 юли, вероятно, за това крайният срок за внасяне на изменения с оглед на летните отпуски, съгласно договорките през март предлагам тези е, предложения за всеки бюджетен ред, за който отговаря е, нашата парламентарна е, комисия, да се внесат предложения за възстановяване на съществуващите равнища без намаленията, които са предвидени. Това е проекто становището, което предлагам. Сега ви давам думата да ми кажете какво смятате. Да, госпожа Каденбах, която е, е представител на социалистите. Благодаря. Искам да ви благодаря за добре разработеното становище, което отразява по-голяма част от е, загрежеността, която изразявам. Искам е, особено да подчертая, че сме доволни от работата на агенциите и се противопоставяме на намаляването на е, щатните е, бройки. Има и е, финансиране от такси, които се плащат от кандидатстващи организации и те издържат част от щатния състав. И като имаме предвид отражението на Брексит върху Европейската агенция по лекарствата, ще са необходими допълнителни бюджетни е, средства, защото ще бъдат е, възложени допълнителни задачи и ще има допълнителни усилия в тази агенция, след като е, се оттегли Обединеното кралство. Тук не говоря за общото финансово споразумение между 27-те държави членки и Обединеното кралство. Тук става дума за непосредствените нужди на Европейската агенция по лекарствата, която трябва да компенсира с допълнителни усилия и допълнителни задачи тази промяна. Бих се радвала да е в Виена, но това го казвам вън от доклада си. Благодаря, госпожо Каденбах. Представителя на Карена е тук. Докладчика в сянка от Алде също отсъства. Обединеното левица, господин Фланаган отсъства. Ето, аз заповядай. Аз мисля, че някои вече са отпускарски настроени. Благодаря за доклада, защото 20% финансиране за борба с измененията на климата е много важно и Кадровото обезпечаване на агенциите са много важни въпроси. Има няколко изменения, които ще внесем, но те са в духа на това, което вие казвате и на общата ви позиция. В никакъв случай не бива да се отказваме от 20% за действия, свързани с климата. Ще внесем само три изменения, но така или иначе имате пълната ни подкрепа, защото измененията ни са, както казах, духа ви парламентарната ни комисия трябва да се възползва от присъствието на Европейската комисия. Имаме въпроси към тях. Сметната палата също изрази загриженост в връзка с това, че не са осигурени 20% при хоризонталния подход към действията свързани с климата дори 22% е, трябва да е финансирането, за да се постигне средно 20%, като имаме предвид недостига в предишни периоди. Това ще се осигури ли? Това е първия ми въпрос. И втория ми въпрос е намаляването на средствата е, по програмата LIFE е много рязка. Откъде идва това? Много е тревожно, защото LIFE се оказа една много ефикасна програма. Това са въпросите ми към Европейската комисия и бих е, се радвал да кажат откъде е, идва това, но повтарям, госпожо председател, имате ни пълната подкрепа и някои допълнения ще внесем. Благодаря. Благодаря, господин Екаут. От е, СПД господин Педичини не е в залата. Тогава госпожа Дорнано. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за този доклад. Можем да се радваме, че поетите бюджетни ангажименти за климата са 20%. При все това е важно да защитаваме едно споделяне на усилията от всички европейски държави членки, а не само от нетните вносители. Всяка държава е, и предизвикателствата на климата засякат всяка държава, следователно всички трябва да заемат, е, поемат отговорността си. Отвен 8% за биоразнообразие, трябва да се борим срещу факторите, застрашаващи биоразнообразието. Тук имаме предвид масовото използване на химични пестициди, по-специално неоникотиноидите. Е, тук е, ОСП и скандала с монополията на семена са важни фактори. Бюджета не е единственото разрешение на тези проблеми. Увеличението с 29 милиона евро на програмата LIFE се случи в контекста на планираните загуби на вноската на Обединеното кралство след неговото оттегляне. Въпреки, че има много добри намерения тук, това ще означава увеличение на вноските за останалите държави бюджетните е, корекции няма да постигнат нищо, ако Европейския съюз не приеме много амбициозна правна рамка, например за лифозата и за веществата, нарушаващи функционирането на едокринната система. Европейския съюз защитава модели, като например евро... трансевропейската транспортна мрежа, която обаче води до понижаване на качеството на въздуха а, и съответните ефекти върху здравето. Намаляването с 0,04% за бюджета за 2018 година за здравеопазване не е, не е изненада. Здравеопазването са компетентности на Европейския съюз, който подкрепя, координира и допълва действията на държавите членки в тази област. Те запазват правомощията си в тази сфера по смисъла на член 6 ДФС. Освен това, увеличението с повече от 7% на ангажиментите в механизма за гражданска защита на Съюза. Цели да се отговори на спешни ситуации като земетресения, е, горски пожари, наводнения, замърсявания на морската среда и много други. Ще споделя всички тези фактори и в измененията, които ще внеса. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Гърлинг влезе в залата. Тъй като вие сте докладчик за ЕКР, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представителя на ЕКАРЕ за този доклад. Искам да привлека вниманието ви към бюджета. Ще внеса изменения в които е, се и е, настоява, че бюджета за персонала в Агенцията по, лекар... по химикалите се запазва същия като този за 2017 година. Благодаря. Обръщам се към членовете. Някой желая ли да вземе думата? Относно бюджета. Uh, Ако няма такива, ще дам думата на комисията за своето мнение. Заповядайте. Аз съм представител на Генерална дирекция Санте. Имаме два коментара относно Брексит. За сега бюджета, който е представен, отразява разходите, свързани с Брексита. Генерална дирекция Санте е готова да пред предложи изменен бюджет за 2018 година, където да се отразят ефектите от Брекзит върху агенцията по лекарствата. Относно бюджетните урязвания, ще предложим да се възстанови бюджета до предходните нива. Благодаря. Кой друг желая думата? Заповядайте. Thank you. Madam Chairperson. Благодаря, госпожо председател. Аз съм а, представител на генералния секретарият на комисията. Вземам думата в един деликатен въпрос, тъй като имаме редица колеги тук, но нито един от тях не може да отговори на въпросите, отнасящи се до климата и програмата LIFE. Колегите ми, отговарящи за тези теми, са на път. Ще ви помоля да им дадете възможност по-късно днес да отговорят на тези въпроси и се извинявам за неудобството. Отговорите със сигурност ни интересуват, но ако дебатът по тази тема приключи, не е сигурно дали ще можем да се върнем на него. Убедена съм, че все пак ще получим отговор на, от комисията по тези въпроси, защото е важно да знаем защо има такива намаления. С това ви благодаря за коментарите и подкрепата. Радвам се, че като цяло има подкрепа за доклада. Означава, че сме си свършили добре работата. Всичките коментари бяха разумни. Имате достатъчно време за внасяне на изменения. И също така насърчавам лицата за връзка в агенциите също да внесат изменения относно намаляванията на бюджетите на агенциите. Както казах и преди малко, 12 юли 11 часа е срока за внасене на изменения. Очакваме е, да има пози, е, позиция на съвета в края на месеца, между 20 и 24 юли. И ако този срок бъде спазен, е, ще внеса изменения за възстановяване на тези бюджетни функции до края на юли тази година. Ще гласуваме в Комисията по околна среда на 31 август сутринта. Това ще е първия работен ден с лятната вакансия. Благодаря ви. Това са коментарите. Ще се опитам да получим и отговори от комисията. И с това стигаме до следващата точка в дневния ред. Размяна на мнение с господин Герт Дансет. Добре е дошъл. Господин Дансет е изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите. Тази размяна на мнения е част от редовния диалог между агенцията и парламента. И смятам, че ще имаме възможност да обсъдим работната програма, по-специално стратегическите цели до 2018 година, като например да се подчертае високото качество на информацията за безопасното производство на химикали, работата с национални власти и заинтересовани страни, за да се е, очертаят важните химикали, разглеждане на задачите по един справяне с задачите по един ефикасен начин, предвид ограниченията в ресурсите. Относно отговорностите на агенцията, мисля, че вашия доклад по напредъка с изпълнението и бъдещите работни програми ще са добре дошли. Така че смятам, че ще можем да обсъдим и последиците от проекто бюджета за 2018 година, бюджета за агенцията конкретно. Знам, че вашата агенция е, е отчасти самофинансирана, т.е. с финансиране от бизнеса, за да се покрият общите разходи. И, както казах в представенето си за бюджета, плана е, за кадрите в агенцията предвижда намаляване с, на две щатни места – няма щатно място е, за лице, което да работи за веществата, нарушаващи е, функционирането на ендокринната система. Освен това са приложени и санкции е, поради недоброто изпълнение на бюджета за 2017 година, което ще доведе до по-нисък бюджет. Така че доста теми имаме за обсъждане днес, с, без да губим време. Заповядайте. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. По въпросите, които е, споменахте, е, се надявам да се върна е, време на въпроси и отговори, но понеже съм си подготвил една, един доклад, предлагам да го изчита, тъй като той обхваща много от нещата, които ще, за които ще говорим. Е, госпожо председател, почитаеми депутати, за мен е голямо удоволствие да бъда след вас тук и да имам тази възможност да разговаряме. Е, наближава края на моя 10 годишен мандат и е, предлагам да помислим върху тези 10 години, какво означаваха те за мен лично, пък и за Европейския съюз. Очаквам да чуя вашите реакции и да отговоря на въпроси, ако имате. Както винаги, когато обръщаме поглед назад, е, времето понякога се играе е, с нас, понякога събития, които са се случили е, вчера, изглежда сякаш е, предишния ни живот. Е, преди 10 години, нека да ви припомня някои важни моменти от тази, този етап. Е, България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз, девет държави членки се присъединиха към Шенгенската зона. Между правителствена на група експерти е, заплаши с е, затопляне, глобално затопляне и Леман Brothers се срути, като БНП блогира е, депозитите в аз е, точно по това време с 10 колеги от Европейската комисия започнахме работа в е, е, новосъздадената агенция. Това бяха наистина много вълнуващи дни. Готвехме се да влезе в сила Рич година по-късно и бяхме много ентусиазирани от предизвикателствата, които стояха пред нас. Не на последно място е, РИЧ. Десетки компании се пререгистрираха 10 пъти повече, отколкото очак... бройката, която очаквахме. Тези от вас, които е, знаят как се започва от нула, могат да си представят е, каква битка е, е, предстояше пред нас. През януари 2007, като бях времен директор на агенцията, след това през декември наистина бях назначен е, за първия си официален мандат. Спомняте си, че моето е, назначение не беше особено радушно прието. Преди това бях ръководител на, е, отдел в генерал дирекция Enterprise имах... Е, първата ми година в тази сграда беше доста трудна. Аз разбирах е, какво притеснява хората за да, и за да оправдае доверието, знаех, че трябва да истина да е, излезе извън рамките на опита си и да, да е, въвлека в работата е, в широк, голям брой е, заинтересовани лица. Е, поех това предизвикателство и се нервах, че независимо от нашето, нашите е, предистория, е, ние, ако сме е, готови да работим, всичко ще е възможно. Е, когато си на върха на някаква агенция, ставаш сметка, че прагматизма, прозрачността, скромност и честността са качества, които ще помогнат да постигнеш успех. В случая с ЕКА, наистина нуждата да, да се работи с свести хора беше много сериозна. Без дружества, без държавите членки, които да ни предоставят експерти, без официалните органи, без комисията, която да определя съответните техните позиции е, щеше да бъде много трудно и разбира се, без е, ангажираността и упорития труд на нашия е, персонал нямаше да можем да стигнем до положението, в което сме днес. Аз е, тогава е, наистина е, голям принос за успеха на агенцията беше бяха и домакините ни в Хелзинки. Сградата, която ни бе отредена, бе много подходяща, бе уреден правния статут на всички служители, дори училище за децата ни беше организирано. Финландците бяха наистина много ефикасни, много гостоприемни домакини. Е, е, това беше е, аз бях, работих до сега с, по един много открит начин, независим, прозрачен, ефективен и смятам да оставя това наследство на този, който ще дойде след мен. Ние сме една агенция с високо мотивиран щат и сме готови да приемаме предизвикателства. Е, ние е, работихме за европейските граждани, но и за компаниите, които се изправили пред сериозни задачи е, в необходимостта да спазват регламентите РИЧ и другите тези няколко години бяха наистина е, решаващи в моя живот. Те ми дадаха възможност да видя на какво съм възможност, да разбера на какво съм възможност. Дадаха ми възможност да направя това, което, към което всички се стремим, да променим нещата. Е, в моя опит е, всеки, който влиза в публичен живот, дали като е, държавен случай или политик, трябва да промени с нещо живота на хората в положителен смисъл. И именно поста, който ми бе поверен, ми даде такава възможност. Разбира се, работата на тази агенция няма да приключи с моят пенсиониране. След няколко седмици ще се представят кандидатите, както аз го направих преди 10 години. Надявам се вие да одобрите тяхното назначение. Е, който и да поеме пост, той или тя ще е, се нуждае от вашата подкрепа, защото изпълнителният директор ще е изправен пред много предизвикателства, някои нови, други е, наследени едно от е, непрекъснатите, един от непрекъснатите проблеми е средствата, които са необходими на агенцията, за да си върши добре работата. Всяка организация има подобен проблем, но е, още повече, е, още по-сериозен този проблем са организации като ЕКА с все по-вече изискване от заинтересованите сви и все по-свиващи се, свиващ се ресурс. Неодавна посетих Китай. Китайците са готови да се свързат с РИЧ за да продължат е, масивния си износ е, в Европа, в интерес на Европа е да ги накараме да се съобразяват с нашите изисквания. Безопасни продукти, които идват от Китай, са от полза на всички. И аз е, мисля, че трябва да си помагаме взаимно, за да решим е, тази дилема. Ние имаме огромен опит в е, ЕКА. Би трябвало просто да го използваме, като възложим повече задачи на агенцията, но за целта е нужно да имаме съответния персонал и бюджет. Е, защо институциите се нуждаят от, нуждаят се от такъв силен контрол върху агенциите, особено тези, които получават средства и отвън и се самофинансират. Какъв е риск за да бъдат така контролирани? И необходимо ли е да се хаби толкова енергия в битка с съвета и комисията ежегодно? Най-успешните агенции, според мен, възоснова на моя опит, би трябвало да, да, да, да получат възможността да разполагат с бюджета така, както преценят. Разбира се, ако не постигнат поставените задачи, би трябвало да бъдат държани отговорни. Друго сериозно предизвикателство пред моят приемник е, е, е РИЧ. РИЧ изисква много от е, компаниите, от дружествата, като информация за продуктите, които те произвеждат и продават много възм... място има тук за подобрение, но защото е, когато е, спазването е, на изискванията ще ни дава възможност да разкриваме своевременно опасни вещества ето защо аз е, е, настоявам за е, отраслов, за подхода, хоризонталния подход, сътрудничество между отделните отрасли, за да могат съответните фактори да предоставят адекватна информация. Е, да се получава информация за атипични е, видове или форми вещества, като например е, предизвикващите хормонални смущения вещества или наноформи на материалите. Както току-що споменах, трябват ни сериозни данни, които ще дадат възможност да преценим до каква степен има риск за хората и околната среда. Според мен фирмите действат доста късогледо като е, задържат е, е, информация. Ще дойде ден, е, когато комисията ще се забере, ще намери сили да затвори, да, да, да запълни празнотите с е, наноформите и информацията за тях. Е, междувременно смятам, че ще е, отделите време да погледнете първата фаза на обсерваторията, която ще бъде лансирана през, която бе лансирана през юни. Това е нов етап. Е, тук се обединяват материали от различни източници и се предоставя обективна база за информация по наноформите. Съдържанието и обхвата на работата на обсерваторията ще се разрасне с времето. И аз мисля, че това ще се отрази е, положително. Дека е, да приключа с е, няколко мисли за възможностите, които е, стоят пред е, е, моя приемник. Целите за устойчиво развитие до 2020, кръговата економика, нетоксичната среда, растеж, реалистични е, инвестиции в е, морални е, положителни и добри производства. Всичко това изисква по-добро разбиране на състава на продукцията продуктите и намаляване на тези елементи, които са вредни за хората и околната среда. Би трябвало да наблегнем на продукти и изделия, които са произведени по етичен начин и не предизвикват е, щети или вреди в е, процеса на производство, защото само това може да ни доведе до положителен резултат. Е, възможност за ръководителя на ЕКА е именно да събере информацията и опита, необходим за постигане на целите е, не отдавна ние е, е, създадахме платформа, която да е на разположение на научните работници и да го правим в бъдеще. Информация по РИЧ може да бъде много полезна и за гражданите, пък и да помага в различните политики. Това може да се получи, като се стъпи върху инвестициите, които сме направили съвместно. Да не, спомена, да не споменавам милиарда евро, които са похарчени сме инвестирали през тези 10 години. 60% от тях са под формата на вноски от различните фирми трябва да наблегнем на конкурентоспособността, като предоставим лесен достъп до данните, е, която, които могат да ползват е, е, производителите, на, без, за да произвеждат безопасни вещества. Като, например, им предоставяме ранно предупреждение за вещества, които, от, които, на които се гледа като на възможни рискови вещества. И в крайна сметка, госпожо председател, заместник председатели, почитаеми членове на комисията, благодаря на тази комисия за подкрепата, за е, съветите, които сте ми е, давали е, на мен и на агенцията в последните 10 години. Надявам се да съм ви убедил, че аз съм бил подходящ за този пост благодаря и на е, нашите е, депутати за сръзка, Джоли е, Дърли, и останалите за съвместната работа и тяхното сътрудничество. Ние имаме съответна мисия, визия и ценности, които ще ни движат напред. Да ви припомня, ЕКА се стреми да бъде водещ регулаторен орган в света е, в областта на безопасност на химикалите. Може би смятате, че това е твърде оптимистично, но аз съм убеден, че вече е, сме го постигнали е, за 10 години и е, съм доволен, е, защото дадах своя принос е, за развитието на ЕКА. Е, благодаря ви отново, желая ви всичко хубаво и очаквам да чуя въпросите ви. Much, uh, Благодаря много, господин директор. Сега давам думата на колегите за диалога с вас. Вече има записани оратори. Но по право е, първа е госпожа Гърлинг. Заповядайте. Много благодаря. Благодаря за речта, която беше малко по-различна от обичайното. Имам няколко въпроса, които също са по-различни от обичайните. Пътува много напоследък, особено като имам предвид отношенията ни с Китай. Каква е ролята, какво е въздействието на РИЧ върху конкуренцията с Китай? Имаме и режима Тоска като добавя и встъпването в длъжност на господин Тръмп. Той не се занимава много с регулирането на химикалите, по-скоро темата му е измененията на климата, но и за химикалите можем да си зададем въпроса доколко действена е съществуващата регулаторна рамка за химикалите. Американците много енергично убеждават китайците да приемат режима Тоска Стар. Не знам вие какво ще кажете. През следващата година за малките и средните предприятия има доста големи изпитания. И вие ще се оттеглите 5 месеца преди влизането, преди настъпването на крайния срок за малките и средните приятели и все пак смятате ли, че те ще могат да се справят? Господин Пат, благодаря. Какво да кажа? Агенцията по химикалите няма да е същата след като вие си отидете от нея. Едва ли очаквате нещо друго от мен, освен да поставя на вниманието ви два съвсем конкретни въпроса. Първият е следният. В Европейския съюз има система за оценяване на химикалите и в частност на биоцидите. И по мое мнение в този режим има доста празноти. Искам да ви попитам в тази връзка, когато правим оценка на опасността, която представляват химикалите, пестициди или биоциди, обръщаме внимание на страничните ефекти – Знаете много добре какъв а, а, пример ще ви дам. Това е а, любимата ми молекула, да, глуфозината. В нашите процедури за оценка ние а, оценяваме Ние оценяваме как реагират веществата при посявка с антибиотици, но по такъв начин не можем да, да преценим какви са страничните ефекти за здравето на човека. Затова искам да ви попитам до каква степен според вас се налага да преразгледаме законодателството си доколко можем да се опазим от влиянието на отрасъла на производителите и доколко сериозна е тази опасност? Благодаря. Господин Флоренц. Ja, Herr Danzen, ich wollte heute mal keinen Beitrag zum Thema machen. Не бих искал да се изказвам по темата, само обаче да припомня, че преди много години заедно е, като председател на комисията. Тогава работихме в пакета РИЧ, хиляда страници куп е, от хиляда страници стояше в този пакет и всички се питаха тогава как въобще може да, да полети този самолет, как ще тръгне цялата тази работа. Е, слава е, за съжаление, никъде по света нямахме, не можехме да, да потърсим а, е, пример. А, е, ние сме една страна с а, индустриална, с много производства. А, химическата индустрия в Германия е много развита, както добре знаете. Резултатът е, че днес сме се запознали с хиляди продукти и от тях с 30-40 имаме проблема. Аз не съм в състояние да оценя тези 30-40 продукта, но в крайна сметка целта ни беше именно тези опасни вещества да, да извадим пред скоби. И е, е, разбира се, е, бяхте за мен късметлия. Е, според мен вие бяхте късметлия, защото в първите години потърсихте помощ, поискахте помощ, когато ние все още не знаехме как ще потръгнат нещата, как ще е, работим. Е, малките и средни предприятия, изградихме мостове към тези малки и средни предприятия, е, обаче те не се възползваха от тях в крайна сметка. Е, е, тогава вие като строител на мостове бяхте и помогнахте много на, на производителите. Но сега е наша га, един вид, ако позволите когато а, а, клоун а, трябва да, да се посочи клоун от страна на Европейския съюз, внимавайте да не бъдете вие, да не послужите за модел на такъв образ. Благодаря, госпожа Дорнано. merci. Euh, oui. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин директор, първият ми въпрос се отнася до прилагането на регламента РИЧ и комплексността на, оцен... на процедурите за оценка на риска в предприятията. Знаем, че има един порочен ефект защото някои от тях искат да оттеглят продукти дори преди те да са регистрирани. В тази връзка с какви инструменти разполагате, за да се борите срещу тази тенденция? Втория ми въпрос се отнася до управлението на персонала в агенцията. Знам, че трябва да спазите конкретни цели за намаляване на щатните бройки, но няма предвидени хора, работещи по е, проблемите за веществата, нарушаването на ендокринната система. Как се разпределя работата тогава на произволен принцип ли и какво го обосновава? Благодаря ви much, Dali. Благодаря, госпожа Дали има думата. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин Дансет. Благодаря, че сте тук. С ваше позволение ще е, дам оценка на вашето изказване. Беше много вдъхновяващо да чуем от е, оттеглящия се ръководител как вижда предизвикателствата за напред. Защото това е важно, е, да правим равносметка какво е извършено, какво не е чак толкова е, отстъпва пред задачите за бъдещето. Като най-важната задача е, е веществата да не оказват вредно въздействие върху хората и околната среда. Вие посочихте две основни е, предизвикателства в е, своето изказване на основата на оценката на риска и на анализа в агенцията, както и предоставянето на информация, която не винаги е надежна. Вие казахте, че доста е, оскъдна е информацията, която предоставят търговските дружества и гледат да се ограничат до минимума. Агенцията какво може да направи в тази връзка, като имаме предвид, че тя в голяма степен се самофинансира от а, приходи, зависещи пряко от а, бранша? Как може да се гарантира, че информацията е надежна, достоверна и че не е само минималната, а действително отговаря на всички изисквания, за да се гарантира безопасността на продуктите и за хората, и за околната среда. Благодаря. Госпожа Мелио има думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря най-сърдечно. Ви благодаря за е, доклада. Да, наистина беше малко по-различен от това, на което сме свикнали тук. Е, е, ще ми се да е малко по-така е, е, снижен е, тон, може би би трябвало да прозвучи повече опасения относно бъдещето на агенцията, но това са мои усещания. В, е, говорихме за бюджета. Е, вие казахте, че при новия бюджет две щатни бройки ще се съкретат в ЕХА, също се отнася и до ЕФСА. Е, е, аз е, мисля, че това е погрешния подход. Е, все повече химикали излизат на пазара, все по-сложна е оценката им, обсъждаме ефекта им и ако в същото време се съкрещава персонал, а може би и средства, мисля, че това е погрешния подход. И един философски въпрос да поставя – очаква ли се да има повече химикали, повече работа в бъдеще за една агенция като ЕХА и това не означава ли, че ние като Европейски съюз би трябвало да сме още по-добре подготвени, да сме по-добре подготвени да предвидим и да отпуснем съответните ресурси, за да може да се отговори на тази, тези нужни? Господин Браун. Благодаря, госпожо председател, господин директоре. Посочихте, че Европейската агенция по химикалите е със седалище в Финландия и подчертахте, че е много гостоприемен домакин Финландия. Както добре знаете, е, Обединеното кралство напуска Европейския е, съюз. Е, у нас имат седалище няколко органа и агенции. Не искам да нагазвате в дълбоки политически води, но бихте ли ми казали, като ръководител на агенция, какви а, бяха и са ползите за Финландия от това, че тя е домакин на такава европейска агенция, като Агенцията по химикалите? Благодаря, така приключваме с въпросите. Сега давам думата на господин Дансет да отговори. Или може би първо комисията да вземе думата, ако иска? Не. Заповядайте. Добре, благодаря. Ще вървя подред, доколкото мога. Първия въпрос беше за посещението ми в Китай наскоро. Китайското правителство изразява голяма загриженост във връзка с качеството на здравето на хората и околната среда и възнамерява да подобри законодателството, за да защити здравето и безопасността на гражданите, за да не се получават повече такива трагедии, като преди две години промишлената авария в Тиндзин, тя нанесе огромни щети, взе човешки жертви и нанесе големи поражения на околната среда. Намирам китайското ръководство за отворено и ангажирано, готово да се учи от опита на Европа, за да гарантира сходни равнища на защита. Боях се, е, че с е, преразгледания режим Тоска ние ще е, станем преки конкуренти, но страховете ми се оказаха на празни. Мисля, че в дългосрочен план най-добрия подход е всички е, да е, положат максимални усилия за здравето на своите граждани. Това означава, е, че Европа има прекрасна възможност да предостави своя модел на Китай. Китай иска да защити своите граждани продава големи количества продукция на нашия пазар и защитата също и в тази връзка има значение. В Кантон, в Гуанчжоу, имах посещение 70% от играчките, които се продават в Европейския съюз, се произвеждат именно там и в дългосрочен план спазването на законодателните изисквания е в интерес на всички нас. Затова и местните власти на местата, които посетих, имат готовност да бъдат от предприяти необходимите стъпки, за да се спазят изискванията на РИЧ и на бъдещите законодателни мерки. На второ място беше зададен въпрос за 2018 година като крайен срок за МСП. Наистина, така е и първите признаци не са много окоръжаващи. Много по-слаб е интереса към най-низката категория от 1 до 10 тона продукция. Очаквахме много повече малки и средни предприятия да проявят интерес за малките и средните предприятия се предвиждат много големи отстъпки, за това за тях таксата за регистрация вече не е непосилна, както беше при е, предишните процедури. В контактната група на директорите обсъждаме заедно с е, комисията, заедно с браншовите организации – този въпрос през септември или октомври, ще имаме много повече яснота. За тази е, категория с най-малкия тонаж е, продукция, е, каква би била приемливата цена за а, писмото за достъп? Предстои още да се работи в тази посока също време, но трябва да отбележим, че има сериозен риск определените за 2018 година да се окажат завишени таксите. Прогнозите ни да са твърде оптимистични и така да не постигнем предвидените приходи. Комисията се опасява, че няма да са достатъчни приходите. И това е още един аргумент в, е, неоп... в полза на аргумента да се предвидят допълнителни средства и временно да бъдат е, наети е, хора за преглед на досиетата, защото не можем да разчитаме само на компютърната система. А това означава доста допълнителни бройки за следващата година. Продължавам. Не, преди да продължа със следващия въпрос. За персонала ще стане дума и по-нататък. Да, вярно е, че имаме пропуски в познанията и трябва да ги попълним. Зная, че проявявате особен интерес към биоцидите, пестицидите или изобщо химикалите, които имат вредно въздействие. И мисля, че ние трябва да дадем пример с готовността си да направим ясен, изричен списък на тези вещества, за да могат да бъдат изготвени альтернативи. Вие посочихте глифозида. Но всичко ще зависи а, от а, оценката на опасността. Ние а, прилагаме е, критериите за опасност на основата на класифицирането, е, етикетирането и опаковането. Това е стандартният е, начин за оценка на опасността. Коформулациите на глифозида обаче не се не се оценяват по-отделно, затова и въздействието на препарата Roundup върху земеделските култури не, не е обхванат изцяло. И трябва да правим разграничение между опасностите и риска. До тук аз говорих за оценката на опасността, а оттам имаме ясното разграничение при одобряването на веществата с оценката на риска. Също така Вие дадохте пример с Монсанто. Дали оповестените публично данни за Монсанто не трябва да ни подтикнат да преразгледаме е, своите подходи, защото с течение на времето ние прехвърляме задължението да бъдат предоставени е, доказателствата, тежестта на доказване отива в е, индустрията и от тук могат да се получат празноти в информацията. Монсанто и по-общо казано, е, Съединените щати са подозирани в манипулации на данните, които те предоставят. Нямаме доказателства, че Монсанто манипулира. данните. Не можем да не можем в никакъв случай да изложим на риск и да дискредитираме своята процедура. Мисля, че в някои случаи могат да бъдат назначавани експертизи и допълнителни тестове, които да бъдат платени от а, бранша или от съответния производител. Благодаря, господин Флоренц за добрите ви думи, за стореното от мен. Започнахме с оценка на въздействието от предложението в началото и наистина сътрудничихме през годините. за да бъде управляемо въздействието Предвидихме изпитателна фаза за регламента РИЧ преди той да влезе в сила. Работихме с всички заинтересовани страни, не само с бранша, но и с неправителствените организации, с синдикатите, за да сме сигурни, че това законодателство, което съдържа много строги изисквания за качеството на химикалите, ще бъде прието добре от обществото. Виждаме и данните от Евробарометър през е, изминалите 10 години. Имаме рязко подобрение на качеството на химикалите и тяхното възприемане от обществото. Това се дължи на РИЧ. За малките и средните предприятия казах, че направихме много, за да подобрим насоките за работа, най-вече с МСП, но за тях цената трябва да е по-приемлива при регистрирането им. Трябва да доуточним някои елементи. Правил съм някои доста радикални предложения в миналото, те не бяха приети. Сега трябва да потърсим решения, които съответстват на действащото законодателство за да може колкото се може повече малки и средни предприятия да се включат. Именно чрез взаимодействието между големите и малките производители постигаме най-голям принос за обществото. Това е моето мнение. Прилагането на РИЧ би могло да доведе и до някои неблагоприятни резултати, но в крайна сметка ние доказахме, че сме постигнали равновесие между човешкото здраве и околната среда от едната страна и конкуренцията между производителите и пазарните изисквания – така доказахме, че законодателството със своите високи изисквания обхваща и необходимия елемент на устойчивост, задължителен за конкурентоспособността на Европа. Сега за щатните бройки. След като пет години е, се изграждаше и укрепваше агенцията, след това трябваше да се е, пристъпи към съкръщения 10%, 2% годишно. Имах е, късмет в известен смисъл, че е, биоцидите и някои други дейности преминаха към е, нашата агенция, първоначално те не бяха при тях, което означаваше допълнителни а, бройки и това не се отрази на общо намаляване на а, щатното ни разписание. Трябва да работим и в нови насоки, например центровете за изпитване на отровите, на веществата, които нарушават а, ендокринната система. Ние не можем да е, пристъпим към тези нови задачи без е, да назначим нови специалисти. Като имаме предвид е, настъпването на крайния срок, ни трябват поне 100 души да могат да обработят досиетата. Освен това имаме и нови задачи, затова призоваваме. Нека да не бъдат намалявани щатните бройки, общо 6 по, по а, регламента РИЧ или ако това е крайно наложително да стане а, през 2019 година. Защото имаме шестима плюс трима, които са за биоцидите и още един по другите досиета. 6 минус 4 е 2, но в действителност ни трябват 6 допълнителни бройки, а не намаляване с две бройки и за порочния кръг в оценката на безопасността на лекарствата, извинете, на химикалите, когато не разполагаме с достатъчно информация. Когато говорих за късогледството на производителите, имах предвид, че РИЧ обхваща практически всички вещества, но а, браншът непрекъснато успорва това приложно поле на регламента, твърди, че наноматериалите не се включват и затова никак не ни е лесно да търсим допълнителна информация по наноматериалите. А такава информация ни трябва. Според мен Европейската комисия трябва да доизясни приложимостта на РИЧ към наноматериалите. За сега не разполагаме с а, законодателните средства за принуда да бъдат предоставени данните. Предоставят се и данни в други области, които не са достатъчно качествени. И беше поставен въпроса как да излезем от този затворен кръг. момента извършваме едно проучване как браншът тълкува някои норми от е, РИЧ и се оказва, че начина на мислене на производителите е следния. Регистрирали сме се, оттам нататък нямаме друга работа. Всичко друго трябва да бъде извършено от съответните компетентни органи но нашият извод е, че е необходим акт за изпълнение, ако се налага да бъде изменен и допълнен регламента РИЧ, за това производителите сериозно да гледат на задълженията си, да актуализират информацията, когато има нови научни данни, когато има всякакви нови данни, които влизат в приложното поле на регламента. Също така е невярно тълкуването, че след като веднъж си платят за регистрацията, ние ще продължим научните си изследвания за винаги и това ще е безплатно за търговските дружества. Поне веднъж на 5 години трябва да се иска от производителите да актуализират информацията в а, своето регистрационно досие и да платят съответната такса за пререгистрация на актуализираната информация. Така ще можем да гарантираме и качествени данни в всяко едно отношение. Вече изясних а, този елемент за съкръщенията за веществата, които нарушават ендокринната система с обратно действие, е, мога да кажа, че се обърнахме с молба към комисията да излезе с три съобщения. Едното за пестицидите, другото за ендокринните нарушители и третото за експозицията на опасности на работното място – по всички тези теми работата трябва да започне до година, което пак означава допълнителни щатни бройки. Надявам се това да се очертае в е, съобщението на комисията и тогава ще е, бъде ясно по-конкретно какво трябва да направим. Включително и центровете, които работят с отровите. И един четвърти елемент бих добавил. Комисията по делегация поиска от нас предварително проучване на необходимостта от допълнително законодателство при пускането на пазара от малките и средните предприятия. Защото ние се занимаваме с тях. До сега имаме 50 законодателни акта. Но понякога от дърветата не се вижда гората – вторачени в конкретното, производителите не виждат общото и ние сме тези, които отговаряме за общата законодателна рамка и най-сетне Финландия, какви са предимствата. Аз мисля, че финансова изгода няма чак толкова голяма. Важно е наличието на необходимата инфраструктура. Финландия имаше сграда още преди създаването на агенцията. Помогна ни да бъде подбрано подходяща сграда. Трябваше да бъдат доизградени някои а, съоръжения, Финландия ни помогна да получим необходимото разрешително за строеж. И винаги се изпълняваха сроковете. Мисля, че това има много голямо значение. Но това се и отплаща, защото ние привличаме 10 000 души посетители в Финландия. И това само по себе си е положителен пример. Трябва да потърсим нова сграда и се надяваме, че Финландия ще ни помогне да намерим подходяща сграда при подходящите финансови условия. Благодаря. Uh, Благодаря много за това изказване и е, отговорите. Благодаря за вашия професионализъм, така за цялостната ви работа. И ви желаем успехи! И така, колеги, преминаваме към следващата точка в дневния ред. Проект установище за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия. По това има доклад по собствена инициатива на комисията ИТРЕ на базата на съобщението на комисията. И господин Ек е докладчик по проектостановището. Имате думата за презентация. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, прехода от е, твърдо е, енергетика, базирана на твърдо изкопаеми горива, към е, други има големи възможности и преимущества. Преимущества за обществото, за потребителите и разбира се, преимущества и за економиката. Би, трябва обаче да внимаваме е, да се възползваме от всички тези преимущества и аз очаквам тази комисия да се погрижи точно за това. Е, да направи така, че потребителите, малките и средни предприятия, енергийните пазари в бъдеще могат да се възползват е, и от това въглищата трябва да бъдат заменени с новаторски решения, особено предвид е, затоплянето, е, глобалното затопляне и е, всякакви новаторски решения трябва да бъдат стимулирани трябва да преминем към зелена, така наречената зелена енергия в Европа. Все още има твърде много хора в Европейския съюз, които нямат достъп до е, ефтина и чиста енергия. Ето защо трябва да се създадат условия за а, е, новаторство и инвестиции в енергийния сектор. За целта не нужна е, една е, качествена, е, висококачествена регулаторна рамка, е, и трябва да внимаваме е, този енергиен преход, е, в крайна сметка, е, да не е, е бъде в интерес на големите е, концерни и предприятия, а в интерес на потребителите. Да не забравяме, че затоплянето, замърсяването въздухата, всичко това води до заболявания и в щетите от всичко това се понасят не от производителите, а от обществото. Ето защо а, субсидиите за твърди, производство на твърдо гориво и а, би трябвало да бъдат а, заменени с подпомагане на чист, иновациите и научните изследвания в областта на, на чистите енергии. Това е много важна тема и аз е, очаквам е, с нетърпение обмене на мисли и съвместната ни работа с е, докладчите в Сянка по тази, това досие. Благодаря. Благодаря, господин Ек. Сега Давам думата на докладчиците в сянка, господин Лавия. Благодаря. Вземам думата от името на, глас, на колегата Бетичело, който не беше в състояние да дойде днес. Европейския парламент през изминалите години постига, а, непрекъснато поддържа целта а, да се работи устойчиво за конкурентно способна економика, а, която а, е с ниски въглеродни емисии – и иновациите в е, енергетиката наблягат предимно върху технологичните новости, които имат голямо значение за гражданите и в същото време решават такива проблеми е, като глобалното затопляне, е, мобилността и други. Днес могат потребителите да ползват е-, енергия, която се произвежда по начин, който трябва да бъде конкурентно способен в нисковъглеродната економика. Комисията в своят е, текст ни представя разнообразна гама от финансови инструменти за изграждане на нисковъглеродната економика. За това подкрепям желанието на комисията да стимулира инвестициите в цялата верига на стойността в тази област, като се прилагат всички разнообразни инструменти, особено за микропредприятията и малките предприятия. също време, но споделям е, становището на е, комисията, че трябва е, да бъдат направени някои отстъпки на определени държави членки в очакване на необходимите промишлени промени и альтернативи за реализиране на заетост на освободените в традиционните отрасли работище. Задължително е, е да се окаже политическа подкрепа на държавите членки, които трябва да приемат това трудно решение за альтернативна заетост. Трябва да бъдем отговорни в е, своето решение. Само 40% е, за сега от енергията е, се произвежда по такъв начин и ми се струва, че за да може по-нататък да се увеличи относителния дял, трябва да се използват действащите финансови инструменти. Има и технически средства за постигането на целта, има конкретни условия за целта, но когато трябва да се предприемат мерки за подпомагане на производителите, които за сега са на основа на изкопаемите горива, не сме постигнали необходимото равнище. Гражданите следва да имат възможност да участват пряко в процесите, в които се оформят и утвърждават чистите процеси на производство на енергия. Така чистата енергия ще може да разчита все повече а, на а, възобновяемите енергоисточници, на а, съхраняването а, и повторното употреба на енергоисточници. По такъв а, начин а, ще а, може а, да се подкрепи приемането на актове за а, изпълнение, за постигане на амбициозната цел – да се постигне чиста енергия в цялата економика. Благодаря. Господин Лавия, вие говорихте от името на господин Бартичало. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Както знаем, пакета за чиста енергетика за целия Европейски съюз от ноември 2016 година включва предложението на комисията енергийната ефективност да има ключова роля за постигането на целите по Парижкото споразумение. Става ясно, че предложението се базира на количествен анализ, както и анализ на моделите в индустрията и различни сценарии там. Така че този пакет е първа възможност за, за Европейския съюз да приведе целите си за чиста енергия в съответствие с тези по Пайрешкото споразумение. Чистата енергия и иновациите, част от пакета за чиста енергетика, поставят акцент върху научно-развойна дейност, конкуренция и иновации в енергийния сектор. Наистина, Високите резултати налагат много високо ниво на амбициозност, но трябва да създадем едно, е, една чиста и безопасна среда за живот на нашите граждани. Иновации с ниск ниски нива на въглерод. Енергийно ефективни проекти и нови енергийни решения налагат една система за отворени иновации. Потребителите трябва да настояват е, за решения с ниско ниво на въглерод, да участват като е, по-активно, също така да е, се водят промените чрез иновациите и да се предвидят съответните инвестиции. Прехода към ниско въглеродна економика е една потребност и възможност за целия Европейски съюз и в този преход ключови са иновациите. Благодаря на докладчика за неговата работа, но смятам, че някои от елементите трябва да се преформулират, за да се отрази участието на всички заинтересовани страни в този процес триъгълник образование, наука и бизнес е, и сътрудничеството в този триъгълник е ключово за иновациите. Нужно са повече финансови финансова подкрепа за разработване на иновативни решения за чиста енергетика. Ще предложим изменения, с които надявам колегите ще се съгласят. Благодаря, господин Танасеско. От ЕКАРА има ли представители? Не. От АЛДЕ също няма, от Зелените също няма. СПД. Е Госпожа Дорнано, искате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и на вас, господин Ек, за представенето. Наистина важно е да подкрепяме иновациите в сектора на възобновяемите енергии. В ваш доклад има някои констатации, предмет на консенсус и аз ги подкрепям, но все това, при все това имам някои резерви и трябва да се уточнят определени елементи. Първо, промишлеността, противно наказаното в доклада, плаждат част от екоразходите за замърсяването в резултат от нейната дейност. Който замърсява, плаща. Това е принципа. Не можем да и не можем да подценяваме усилията на предприятията в тази връзка. Когато говорим за субсидии на чиста енергия, трябва да се гарантира, че съответната енергетика е доходоносна в дългосрочен план, без да се налага да бъде субсидирана през целия период. Освен това, трябва да се спазва технологичния напредък, възможно най-много. И накрая риска от изместване на въглеродни емисии в случай, в а, който амбициите ни не са реалистични предвид настоящия капацитет, защото защото това води до де е, инструментализация на Европа, тъй като има твърде високи въглеродни емисии. Благодаря много. Господин Барен, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам само да маркирам връзката между това, което обсъждаме сега и разговор ни утре за земеползването, промяната в него и горското стопанство СИЕФ. Искаме да изградим енергийно ефективни домове. Това е част от енергийната ефективност. И строенето на къщи от дърво е един енергоефективен начин. Можем да изграждаме къщи и от други материали, които също да са енергоефективни а, така че не само дървените къщи са енергоефективни, но тези различни материали често са е много енергоемки при производството им, така че това компенсира а, дървото, особено когато говорим за стомана и бетон и ползите за околната среда. И това, което се опитваме да постигнем в законодателството за Лулусиев е да се стимулира строенето на, на домове от дърво в целия Европейски съюз и по света 8% от емисиите на въглерод са в резултат от производството на бетон. Така че колкото повече заменяме бетона с други материали, като дървесина, толкова по-добре ще се борим срещу изменението на климата. Много трудно е да се преборим с този е, проблем на емисии от е, бетоновата индустрия, защото става въпрос за химична реакция, която се случва. При стоманата е, емисиите на въглероден диоксид са един вторичен ефект. Така че заместването на използването на бетон в строителната индустрия с дърво е един от начините да се борим срещу промяната на климата. И в законодателството за Лусиев, по което ще се гласува Утре имаме подкрепа за тази идея от страна на всички политически групи. Затова насърчавам докладчика да спомене използването на дърво в строителството за това, че има много голяма, голям процент енергийна ефективност. Благодаря. Комисията има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия благодари на Штефан Ек за проектостановището относно ускоряването на е, иновациите за чиста енергия. От коментарите днес става ясно, че има подкрепа за инициативата на комисията и също така ще се радваме на насоки за изпълнението на това съобщение, нещо, което се случва в момента. Трябва да се подобри достъпа до нисковъглеродни решения в избора на потребителите и приоритетите за потребление. Това са ключови елементи за чиста енергия. Значението на обществените услуги и, зачитане, и спазването на този принцип от страна на компаниите също са много важни за изпълнението. Потребността от а, схеми за подкрепа е ясна, но те постепенно трябва да бъдат намалявани и това се подчертава в пакета за чиста енергия. Комисията ще продължи да следи разходите за енергия. Всяка, на всеки две години ще се отразява използването на изкопаеми, изкопаеми горива и е, как се работи по премахването на тези горива за енергетика. Очаква се че държавите членки ще използват националните си планове за чиста енергия и иновации за преустановяване използването на изкопаеми горива. Това е и част от целите за устойчиво развитие. Затова изпълнението на съобщението е много важно за постигане на всички цели за устойчиво развитие по хомогенен начин в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ек, искате ли да вземете думата отново? Не? Добре, с това ви благодаря. Срока за внасяне на изменение е на изменение 12 юли 11 часа. Гласуването в Комисията по околна среда е на 28, септем... на 28 септември. И с това преминаваме към следващата точка в дневния ред – Това е възражение, отнасящо се до генно модифицирана соя. Ще разгледаме предложението за резолюция. Съдокладчици са няколко членове на парламента. Ще дам думата на господин Стас на първо място. Е, Благодаря, господин председател. Заедно с е, колегите от, е, предимно от зелените и други групи, всъщност ние внесахме едно възражение. Това се превърна в ритуален акт, сякаш тук става дума за е, следното. Всички сме запознати с регламента, според който не трябва да се допуска отрицателно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или околната седа. Е, ЕПС излезе съответно с е, становище по въпроса. По предложения, предлагания внос. Утре ще гласуваме по резолюцията, в която казваме, че очевидно държавите членки е, са критично настроени, бяха критично настроени по време на консултациите, е, смятат, че е, няма достатъчно информация за отрицателните е, ефекти е, и е, агро, е, е, научните работници дават е, стромище, което е неадекватно. Държавите членки наблягат на липсата на адекватни проучвания е необходимостта да бъдат попълнени съответните пропуски. Това казваме ние в текста, с текста Споменава се толерантността към диклофинол и хербицидите, съдържащи тези, това вещество. Те се отразяват зле върху зародишите и предизвикват хормонални смущения, е, глифозат, е, глифозинат. Е, също в регламент 1107 от 2009 в преамбюлни точки, в преамбюлни точки ЕДО са изброени тези негативни ефекти и бихме искали да кажем, че е, доклада на ООН по въпроса обръща внимание на е, именно на тези пестициди в е, развиващите се страни, е, където стотици хиляди е, е, умират е, поради неправилното използване на пестициди. Същевременно Европейския съюз е, се е подписал под е приел целите за устойчиво развитие, а, а, именно същевременно стотици измират поради а, именно тези вредни вещества. Ангажирали сме се да бъдем последователни, да водим последователна политика в това отношение. Комисията в, в оценката си на вноса на подобни е, продукти с съмнителни е, е, продукти би трябвало да вземе мерки и когато се внася даден продукт, да се проследи и е, отглеждането на, на изходния е, култура, изходния продукт и условията, при които е, е, е култивиран е, продукта, е, би трябвало да се съобразим с редица документи на ООН. Надявам се, че нашата резолюция ще има достатъчна подкрепа, за да изпратим ясен сигнал, че аритметично, ако щете, няма е, политическа подкрепа за въвеждането за, на, на, на е, е, текста, който предлага комисията в съвета, в Корепер, системно се има отказ за разрешаване на този внос. Сега докладчите в сянка. Госпожа Аюсо. <coughs> Gracias, de... Благодаря, госпожо председател. Е, господин Фена е докладчика от е, моята група и извинявам се от негово име. Той не може да присъства, така че ще говоря е, вместо него и да ви кажа, ще ви кажа какво мисля по въпроса. Тук трябва да си взем два въпроса. Първо, комисията преминал ли е, ли извън своите правомощия, рамки на своите правомощия и дали е получил достатъчно е, обосновани научни, научен съвет и мнение за е, това. Е, и не би трябвало да е, е пренебрегнала такова това научно съобщение, тъй като през март е, имаше такова, е, в което се казва, че соята е, е окей, okay, стига да е, що се отнася до здравето е, и околната среда. Тук не става дума за геномодифицирана е, соя. Всъщност 15 възражения има е, към решението е, по отношение на е, ГМО продуктите. Е, комисията се придържа към е, съществуващия регламент. ЕФСА смята, че трябва да има научна оценка и ако има заключение, че даден ГМО продукт е безопасен, тогава трябва да следваме съвета на научните среди. Съдокладчикът ми е, смята, че не трябва да е, се опитваме да, да, да, прекараме, те, да прокараме тези възражения през задната врата и да подкопаем е, смисъла на регламента. Е, след като се използва пестицид, разбира се, ако е, е може да бъде избегнат, би трябвало да се направи, особено на е, пестицид, по който има отрицателно становище за въздействието му към околната среда. Е, другото е, другия аргумент се отнася до е, геномодифицирани е, е, е, вещества които, и продукти, които са е, е, получили е, положителна оценка, са одобрени от е, съответните органи. Е, ако ако не произвеждаме друг дадени продукти, се налага да ги внасяме отвън, така че тези съображения са валидни. Госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожо председател. Процеса за оценка на риска в процедурата за оценка на риска в Европейския съюз е сред най-строгите в света. Целта е, е всякакви одобрени е, е, ГМО продукти са безопасни. Този регламент трябва обаче да е подплатен с научни е, факти и данни и да не пречи на достъпа до пазара. Е, обаче съображенията, свързани с токсичността, е, всъщност не, не отчитат е, максималните остатъчни нива, които се отнасят до всички вносни храни, независимо дали са ГМО или не. Казва се, аз е, цитирам е, английския текст, е, че стотици хиляди хора умират от някои от активите ингредиенти, които може би се използват в отглеждането на този продукт. Не се твърди, че самия продукт причинява смъртта на хората, но десетки хиляди хора е, умират и е, именно поради използването на един от, една от активните съставки. Е, е, фуражите, които е, все повече са обект на такива възражения, е, изпитват особен натиск. Какво очакваме да, какво очакваме да бъдат храни животните? Европейските, Европа внася около 70% от фуражите и Е, всъщност пояса, че никога няма да постигнем да, да сме абсолютно независими от внос е, на подобни е, фуражи. Е, тези, които възразяват, е, е, водят кампании срещу е, горивата, които се използват, е, срещу препарати за растителна защита, е, които е, държат, настояват за забраната на глифозат е, и ако трябва да помислим за това, че държавите членки не са стигнали до положително становище по въпроса, политическо би трябвало да си спомним, че същия подход е, и по същия начин се действаше по отношение на неоникотиноидите. Е, така че не мисля, че този аргумент е валиден. Е, тук виждаме една идеология, която не вижда място за конвенциалното земеделие и растениевътство и въвеждат се сложни правни процедури, за да се прокара тази идея. Но е, след възражението ми е, е, е по отношение на неоникотироидите, аз е, бях обект на агресивни атаки от е, лобита. Надявам се, че това няма да се случи отново, защото аргументите са неверни, неоснователни и следващата атака, на която ще бъда свидетел, ще последва от обаждането на моя адвокат. Е, би трябвало да водим сериозна политическа дискусия по тези въпроси, а не е, взаимни нападки. Тук, разбира се, има е, групови интереси, засегнати едно от лицата, което представлява гражданското общество, издига подобни аргументи не е добре за а, гражданското общество да а, ни прерязва пътя към а, фур, вноса на фуражи, които не можем така или иначе да отглеждаме в Европа. Благодаря а, с закъснение. Взимам думата, но бях в комисията Агри. Междувременно аз мятам, че е, околната среда, здравето на, на, на, на хората, животните и земеделието са тясно е, свързани е, теми. Е, и аз вземам повод тук от казва госпожа Гърлинг. Аз лобирах е, много е, е, така енергично е, и е, моите аргументи са в децата и бъдещето поколение, защото тук става дума не само за количествата хранителни продукти, а е за качеството им. А качеството тук зависи от мерките, които е, ще възприемем е, при производство е, на хради и фуражи. Това се отразява на бъдеще поколение, на тяхната е, възможност да, да е, е на тяхната фертилност, на качеството на водите, които пием и така нататък. В документите за Монсанто е, когато проследим документите на Монсанто, виждаме, че такива изследвания не винаги са проведени, не винаги са достатъчно прозрачни и балансирани в държави членки съществува наистина основателно съмнение е, дали е, препоръките на ЕФСА е, трябва да бъдат следвани, защото те оставят твърде много въпроси открити. Е, колкото до а, това да не бъде до, до а, пуска на пазара а, соя от а, вида DAS да, 684164, а, това а, са а, със съображения, които трябва да си имат предвид не в краткосрочен план. Трябва да мислим за бъдещето на Европа, за устойчивия ефект на това, което е, внасяме и произвеждаме за бъдещите поколения. Е, и мисля, че е, в, такъв смисъл, в този смисъл трябва да до до, дадем а, е, достъп а, е, до а, е, производства и, и разработки на нови методи и нови продукти. very much. Uh, someone else? Благодаря. Някой друг, колеги, имате. Тогава госпожа Братски, Братски от комисията има думата. Госпожо председател, почитаеми депутати, благодаря за коментарите. Не за пръв път говорим по темата Мога само да повторя, че отново ние сме изпълнили всички изисквания, процесуални, всички процедурни изисквания, е, на пълна оценка на риска сме направили, което е по-важно държавите членки, е, реагираха е, ЕФСА също реагира на тези коментари и в последната комисия, която аз председателствах, имаше държави членки, които е, така поставиха под въпрос е, положителното становище на ЕФСА. Е, и възоснова на това и факта, че решението е, е следва целите на регламента. Е комисията предлага държавите членки да гласуват. На 12 юни бе гласувано това решение. Е, нямаше е, становище за или против. За нас е важно е, да кажем, че по е, е, това решение е взето по политически причини, не по е, свързани с безопасността. Комисията ще представи решението на апелативната комисия на 12 июли тези седмица. Колкото до коментарите ви, според комисията, политиката на комисията за развитие не е под копана не, не е подронена от е, това. Първо, е, остава суверенитета на трети страни да, да е, произвеждат или внасят ГМО от тези суверенни страни. Второ, когато внасяме тези страни, е, трябва да преобладават е, изискванията на Европейския съюз за е, качество на тези продукти. Така че не мога да си представя как може тази политика да бъде подронена без при наличието на съответните норми и регламенти на, ЕФСА. И после соята трябва да отговаря, изискването на соята трябва да отговарят на съответните максимални остатъчни нива, според законодателството. Изпитаните на място с соята са направени с всеки, е, е, с всеки по-отделно хербицид, както и с двата, за които става дума. В това отношение стандартите, стандартите на ЕФСА са спазени. И накрая, одобряването на тези е, пестициди и максималните нива не, са, не се третират в е, е, законодателството за ГМО, но отделно. И това не когато се внася в подобни проекти, трябва да, се, е, да са спазени изискванията за е, максималните е, остатъчни нива. Е, решението на съда, е, кой беше да спре е, решението за изпълнение, докато комисията излезе с друго решение. Ние излезахме с решение, с предложение към държавите членки да ограничат на своя територия използването на фуражи с, държащи ГМО. Така че има предложение, което дава възможност държавите членки да вземат решение на какво да правят на своя територия. За съжаление обаче това предложение се натъкна на възражение в, този, в парламента. Освен това, е, е, по принципа на комитология би трябвало да държем и повече е, така, възможност за решение на държавите членки. След като изслушах коментарите, би трябва да кажа, че няма основание да се оттегли проекто решението за пускането на, тази продукти, на този продукт на пазара тъй като е, той почива върху едно пълно цялостно становище е, на ЕФСА. Е, ние следвали сме всички изисквания, всички процедури и накрая позволявам си да кажа, че правото на контрол на парламента се ограничава до това дали проектоакта превишава или не правомощията за изпълнение, правата за изпълнение. Така че не бих искала да да омалуважавам вашите коментари, но мисля, че е, ние сме дали всички обяснения, които очаквате от нас. Е, дано те да разсеят е, вашите съмнения. Благодаря, госпожо. Е, благодаря на всички е, колеги, благодаря и на комисията за е, коментарите. Ще гласуваме утре по е, това възражение и е, ако се приеме през е, и съответно пленарна зала през септември, ако сега мине. И така да минем на следващата точка, която е обмен на мнение с Комисията по защитата на е, животни, използвани за научни цели. Става дума за директивата съответна директива, която подлежи на, разглеждане. Тя залага мерки за защита на животните, които се използват за научни опити. Е, обмена на мнение бе поискан от ЕКР, групата на ЕКАРЕ. Получихме писмо от е, техния председател, според който комисията Агри няма намерение да излиза с доклад по собствена инициатива за разглеждане на директивата. Ето защо днес ще проведем е, този разговор, да обменим мнение, за да, така, да поемем е, инициативата по тази тема. Ще дам първо думата на господин Кестутис Садаускас от Европейската комисия, директор на Генерална дирекция Енви, а, Н, околна среда, отговаря за прекота економика и зеления растеж. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че включихте тази точка в дневния си ред. макар и закъсняла, но по-добре късно, отколкото никога. Искам да споделя докъде сме стигнали с прегледа на директивата за закрила на животните, използвани в науката. Трябва да бъдат разработени альтернативни методи, в които не се включват участието на е, животни, да не се допуска е, използването на нечовекоподобни примати по възможност. Трябва да изясня какво предвиждаме е, и първоначално искам да обясня защо прегледът не идва в подходящ момент. Беше предвидено през ноември да представим а, е, своя преглед е, и държавите членки е, след това да представят своите доклади за изпълнението през 2018 година. През 2019 година комисията да изготви своя доклад и първи статистически доклад за изпълнението на директивата е предвидено с 2019. Иначе казано, в момента не разполагаме с достатъчно данни, които да бъдат в основата на прегледа. И един допълнителен усложняващ фактор е, че държавите е, членки приеха едва през 2015 година националното законодателство за транспониране на директивата и е, проверките на комисията е, са последващи. До сега 10 е, държави членки се оказва, че трябва да съобразят действащото си законодателство, с което транспонира директивата. Шест от тях са в процес на приемане на изменения и допълнения. Ще има необходимо допълнително време за приемане на необходимите изменения, което означава, че все още има проблеми с транспонирането и изпълнението на директивата. Като имам предвид тази обстановка, вероятно ще разберете защо съм толкова обезпокоен от трудната задача да преценим дали директивата постига целите си или не. В началото на 2016 година започнахме да събираме данни за цялата популация животни, които се използват в науката, за начина по който се издават разрешителни. Бяха поканени неправителствени природозащитни организации да представят своите становища. Нашия преглед се основава на предварителни впечатления по четирите основни цели, а именно постигане на равнопоставеност на операторите, второ е, гарантиране е, на хуманното отношение към животните, трето е, повишаване на прозрачността. Заинтересованите страни бяха поканени да представят своите становища и все пак съм длъжен да отбележа, че изпълнението в държавите членки се основава на вече съществуващите практики в държавите членки. И сега по-конкретно по всяко от отделните цели. Първо за равнопоставеността и хармонизираността. Директивата хармонизира процесите, въпреки че директивите трябва да уеднаквят крайните резултати. Държавите членки създават необходимата опер... оперативна инфраструктура, внимателно следим как се извършва този процес, но като имаме предвид, че данните за изпълнението ще дойдат едва до година, не можем да направим окончателни изводи. Втората цел – подобряване на хуманното отношение към животните – конкретната цел е да бъдат отразени новите елементи, предвидени в директивата и значително подобряване на отношението към животните, които се използват за научни опити. Това е основната цел, успоредно с прилагането на, на политиката на трите R. Референтните лаборатории за альтернативни методи също следят как се прилагат альтернативите и как директивата постига целите си за ускоряване на валидирането на данните и прилагането на альтернативни средства. По такъв начин ще могат да бъдат използвани альтернативни методи и да се изключи използването на не човекоподобни примати в биомедицински изследвания, както и при изпитването на медицински изделия. На 17 май бяха прияти заключенията на нашия доклад и накрая, за да се насърчат альтернативните средства и да се повиши прозрачността, Комисията организира конференция, на която да се обсъдят именно тези теми в отговор на гражданската инициатива. Беше организирана тази конференция, която предизвика голям интерес сред учените и неправителствените организации – при обсъждането на альтернативите, в които не се предвижда използването на животни в научните опити. Можете на а, официалния сайт да видите какви са резултатите от обсъжданията на тази конференция, посветена на замяната на животните в научните изследвания с альтернативни методи. В края на март бяха проведени обществени консултации с заинтересованите страни. Беше проведена среща тогава. Ние потърсихме тяхното становище и поискахме от тях мнения, за да сме сигурни, че са отразени правилно становищата на заинтересованите страни. Както виждате, бяха вложени значителни усилия в прегледа, въпреки че моментът, както казах, е неподходящ участваха редица организации, които отглеждат е, и развъждат животни, които се използват в научни опити. Комисията е благодарна за приноса на е, всички и, както вече казах, ние обръщаме внимание на най-големите трудности и е, бихме искали същевременно да се постигне максимална полза за държавите членки. Доклада ще бъде прият в установения крайен срок, 10 ноември тази година. И е, се надяваме след това да получим и по-конкретна, по-подробна информация. Е, приветстваме сътрудничеството си е, с Европейския парламент. Винаги сме разчитали на воодушевлението на членовете на Европейския парламент. Е, в е, преследването на е, благородната цел да се отстояват високите стандарти при закрилата на животните, използвани за научни цели, което може да бъде пример и за други страни. Благодаря. Uh, Благодаря първи оратора госпожа Гърлинг като инициатор на предложението. Uh, благодаря, благодаря на комисията, че се отзова. Искаше ми се да включим тази точка в дневния ред, отчасти е поради това, че, както всички добре знаете, темата за хуманното отношение към животните някакси търси мястото си, не е изцяло в а, а, нашите правомощия, но не и на Комисията по земеделието. Комисията по земеделието не желая да приеме а, един доклад по собствена инициатива. А ние такива доклади можем да използваме, за да оказваме своето влияние. Те не са само посочване на желанията ни, които не винаги са реалистични. Благодаря на координаторите за това, че включиха точката в дневния ред. Има редица въпроси, по които са необходими по-конкретни разяснения. Е, политиката на трите R, е, които на английски са е, заместване, намаляване и усъвършенстване на методите, които се използват животни, цели да се сведе до минимум използването на животни в научните опити, Дагмар фон Берент беше моята представителна предшественичка, която се занимаваше с а, а, това досие. И искам да благодаря на комисията за извършената работа. Мисля, че инициативата им за преглед е добра. Радвам се, че имах възможности да участвам в конференцията, която беше посочена тук. Тя беше организирана миналата година, именно с цел да се усъвършенства работата в тази посока от друга страна ми се искат повече конкретни стъпки. Първо, по отношение на финансирането. По член 48 от директивата, комисията и държавите членки трябва да допринесат за разработването и валидирането на научни методи, които не се използват животни за научните цели. По седмата рамкова програма е, само 43 е, милиарда е, са предвидени за научни цели, от които за научни изследвания, в които твърде малка част заемат изследванията, в които се включват и животни. Само 0,4%. 45 милиона означава това без нищо альтернативно за да постигнем положение, в което повече не се използват животни в научни цели по никакъв начин. Ни трябва по-целенасочено разпределение на финансовите средства по програмите за научни изследвания по Хоризонт 2020 година. Така че альтернативите да станат по-постижими. альтернативните методи трябва да бъдат разработвани именно в тази посока. Изрично искам да посоча и член 13, съгласно който опити с животни не могат да бъдат провеждани, ако има признат в европейското законодателство альтернативен метод. Извинявам се, казва ораторката, но в залата се вдига много шум, вървят лични разговори и ви моля да не смущавате работата ни. И така, по член 13 не може да се провеждат е, опити с животни, ако има утвърден альтернативен метод. Но тук има една вратичка, е, защото утвърден какво означава? Утвърден европейски или утвърден в трета а, е, страна и някои използват а, именно а, тази а, вратичка. Примерно Незаконно е в Франция или Германия да бъде проведен такъв научен опит, но ако продуктът се продава в трета страна, извън Европейския е, съюз, тогава не е незаконно да се проведе е, научния опит. Мисля, че трябва да затворим тази вратичка в е, закона. И накрая бих искала да кажа, че подобряването на прозрачността е постоянна наша задача. Мисля, че комисията работи в тази посока. Приемането на нови стандарти трябва да се ускори. Три до пет години минават, докато приятите от ОИСР стандарти се въведат в практиката на държавите. Членки мисля, че трябва по-бързо да работим в тази посока. Благодаря. Благодаря, госпожо Гърлинг. Госпожа Грустет има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Ето тук имаме една директива и на есен комисията трябва да направи доклад за оценка на тази директива и дали трябва да се направи нейното преразглеждане. Този въпрос е уместен. Ще припомня, че тази директива, въпреки че тези, които и се противопоставят, казват, въпреки това, което казват те, тази директива установява най-строгата в света регулаторна рамка за защита на животните при клинични изпитвания, с които всички сме съгласни. Същевременно, ние сме в Европейския съюз и в директивата се предвиждат задължителни етични оценки преди преминаването към тестове с животните. Госпожа Гърлинг спомена правилото с трите ера от английски, намаляване на използването на животни, подобряване на методите за изпитване за намаляване на страданието на животните и, и използване повторно на едни и същи животни, когато няма альтернативни решения. Същевременно директивата насърчава научно-развойната дейност за альтернативни методи на изпитването с животни. Мисля, че всички ще се съгласим, че е важно да се намери един баланс между хуманното третиране на животните и е, напредъка в научната сфера. Между другото, Европа има водеща роля в биомедицинските изследвания в света. Мисля, че в никой в Европа Европейския съюз не иска да се използват а, а, животни като а, опитни свинчета. Ние всички искаме да се прекратят тези изпитвания и днес се откриват альтернативни на тези методи. Затова Европейската комисия трябва да подкрепи малките и средни предприятия и стартиращите предприятия, които разработват альтернативни изпитвания на тези с животните. Аз в моя избирателен район лично съм видяла какво се прави в тази област. Със сигурност това няма да замени всички изпитвания върху животни, но ще сведе техния брой до минимум и съответно броя на животните изпитвани, използвани за тях. Така че към Европейската комисия ще кажа, служете големият тласък в научно-развойната дейност при разработването на такива альтернативни методи. В днешно време в науката ми се струва нереалистично и дори опасно да се преустанови изцяло използването на животно в изпитване, защото при невродегенеративни заболявания и редки заболявания, за жалост е наложително да се използват животни за изпитванията. И преразглеждането на директивата с конкретни срокове за прекратяване на използването на животни за клинични изпитвания ми се струва утопично. Така че аз смятам, че трябва да се придържаме към сроковете заложени в самата директива. Още повече, че комисията обясни затрудненията при транспонирането, това, че много държави членки се сблъскаха с затруднения за изп... транспонирането, така че да не ам, слагаме каруцата преди воловете, защото в противен случай няма да сме ефикасни. Добре е да видим доклада през есента, да имаме една пълна оценка на изпълнението на текста и да видим как сме спазили целите си през 2019 година. Освен това, трябва строго да спазваме правилото за трите ера от английски. Разбира се, аз като се замисля за животните, ще кажа, разбира се, че трябва да се спрят изпитванията с животни, но това не е реалистично. Така че, правилото за трите е ключове, е подкрепянето на научно-развойната дейност, но и да се следи за строгото изпълнение на директивата. Редовни оценки да се правят и след това могат да се правят съответните решения. Когато дойде времето, ще бъдат взетите, но за сега това е нереалистично. Uh, Благодаря, госпожо Гростет. Госпожа Дорнано има думата. Благодаря, госпожо председател. Миналия януари Асоциация за защита на правата на животните публикува видеоклип на животни, изпитвани в мазе в Париж. Видяхме маймуни в клетка, върху които се изпитват редица лекарства срещу болести като Алцхаймер и Паркинсон. Това видео постави въпроса за използването на а, е, такива, такива изпитване и самия а, е, гледач на животните обясни, че маймуните са насилствено хранени, били съдържани там с години, не са виждали светлината, били са инвалидизирани, а в някои от тях са имплантирани метални импланти в мозъците им. И е вярно, че много научно-изследователски институции имат такива мазета. А, а, в а, където се използват животни, котки, маймуни. И в член 80, 58 от директива 63-2010 се предвижда търсенето на альтернативни методи на изпитването с помощта на а, животни, по-специално с фокус върху нечовекоподобните примати. Тук се поставя въпроса за броя лаборатории, които в днешно време извършват експерименти елементи с нечовекоподобни примати, при положение, че разполагаме с конкретни доказателства за потребността да се изп... осъществяват такива експерименти с именно нечовекоподобни примати. Благодаря ви. Благодаря. Други желаят ли да вземат думата? Господин Ейкхаут. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че съм си вдигнал табелата по-рано. Благодаря на комисията за това, че ни въведе в темата, но първо имам един въпрос, за да сме наясно. Знаем какви неща трябва да се направят и в какъв ред. Но можете ли да уточните следното? В тази директива се споменава само това преразглеждане. И ако тази година не се възползваме от момента, ще може ли да има друг, друг момент за преразглеждане на директивата? Вие намекнахте за това, но просто искам да съм сигурен, че това, такова преразглеждане ще се направи през 2019 година, например. Имам няколко въпроса. Първо, като Джуди Гърлинг по член 13 и вратичките. Тук бих искал да чуя ясен отговор, защото не чуваме обратна връзка от държавите членки. Да, извинете, чуваме обратна връзка от държавите членки за това, че има вратичка в член 13 при положение, че някои държави искат да използват а, някои от методите за цели различни от а, посочените в член 13. Ще направите ли нещо за да затворите тази вратичка? И относно приматите, а, има някои препоръки в доклада. А, Кои от е, тези препоръки за нечовекоподобните примати ще включите, защото а, е, въпросът за приматите е много важен и създава много тревога. Друг въпрос. Намаляват ли се животните, намалява ли се броя на животните, използвани за клинични изпитвания? Защото това е основната идея. А ако видим цифрите от 2014, няма официална статистика, но ако разгледаме общата тенденция, изглежда, че има по-високи нива на животни за клинични изпитвания през 2014 в сравнение с 2011. И ако такова е заключението, със сигурност трябва да се предприеме нещо, защото искаме да вървим в посока намаляване, нали така? И това трябва да стане. Та, имате ли доказателства в подкрепа на реалното намаляване или не? И ако няма, какво ще предложите, за да гарантирате, че броя животните в клинични изпитвания в Европа намалява? И накрая, за изпълнението на альтернативни решения. От време на време оставяме с впечатлението, че Европа малко се бави. Все чакаме да бъдат одобрени решенията от ОИСР. Е, и понякога отнема години след това одобряване да се предприеме на практика в Европейския съюз. Понякога дори до 6 години. И е, този срок, този период трябва да бъде скъсен. Какво ще направи комисията, е, за да гарантира по-бързото изпълнение на альтернативните методи, когато бъдат намерени те? Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Тогава, господин Садаускас, заповядайте. Uh, Благодаря ви за тези въпроси. Ще започна с финансирането. Наистина финансираме от години альтернативни методи. Дори в шеста рамкова програма за изследванията се предоставя такова финансиране. Поради характера на изследванията това отнема повече време и резултатите в някои сфери, като санитарните продукти за кожата, отнемат твърде много време. От години подкрепяме изследванията активно и европейското финансиране за альтернативни методи е останало стабилно със средна стойност от над 35 милиона евро годишно за нови е, изследователски проекти. Правим го и в партньорство с индустрията в козметичното производство. Индустрията е е инвестирала 150 милиона. И в рамките на рамкова програма 7 сме инвестирали сходни суми за наноматериали, химикали, наркотични вещества, вакцини, извинете, лекарствени средства и тук се разглеждат още много проектни проекти, пилотни проекти. Е, разглеждаме и инвитро проект, е, проекти. Те, това финансиране е налично и за малките и средни предприятия. Те имат достъп до всички елементи от програмата и до този включително. Така че използваме всички възможности е, за да тласкаме изследванията напред. Освен това, подкрепяме референтна лаборатория на Европейския съюз за альтернативи на клиничните изпитвания с животни, която играе ролята на разпределителен център между всички европейски лаборатории в тази сфера. И, е, и предоставяме подкрепа от порядъка на 8 милиона. За 2017 6,5 милиона е бюджета. За следващата година той предстои да бъде определен, но смятаме, че това е достатъчно. А по отношение на финансирането от държавите членките трябва да ни докладват, така че още нямаме яснота. Но като следим какво се случва в различните лаборатории и институции, в 38 научни бази в държавите членки. Със сигурност мога да ви кажа, че се инвестира в тази област и бюджетите са значителни. Относно член 13, аз не смятам, че има вратичка. Ако има неправомерни практики, са ни необходими доказателства за това. Но ясно е, че не може да има клинични изпитвания на животни за износ. ако в законодателството е предвиден метод, който не включва изпитване с животни и ако има такива изпитвания с животни, има износ, тогава със сигурност има проблем. Ако има доказателства за него, те следва да ни се е, подадат, но ние не смятаме, че има вратичка в законодателството. Ако проблем има, той е свързан с изпълнението. Well, numbers of, um, uh, oh, Относно бавното прилагане на процедурите, със сигурност транспонирането в законодателството отнема време. И е, докато процедурите се, е, е, когато процедурите се приемат в европейското законодателство, тук се прилага процедурата за комитология и това отнема време. Агенцията за химикалите, чието изпълнителен директор беше тук преди час, вече приема альтернативи за целите на изпълнението по регламентите РИЧ и за биоцидите. И когато е, тези е, правила, когато тези правила се одобрят от ОИСР. Така че това не препятства използването на методи, прияти от ОИСР. Това не е задължително, но чрез агенциите получаваме сигнали, че трябва да се върви в тази посока. Относно броя на животни, използващи и използвани от операторите, говоря за нечовекоподобни примати, нямаме конкретни цифри, но в доклада за напредъка за 2018 ще има такъв, такава статистика. Например, за инспектите и проекти, включващи нечовекоподобни примати, това ще се подаде като информация. За това, за което знаем до тук, можем да направим заключението, че броя на нечовекоподобните примати, които се използват, намалява, но още нямаме конкретни доказателства за това. Ще ги получим, когато се стигне до докладите за напредъка. Well, uh, for... В директивата се предвижда един преглед. Не става въпрос за втор преглед, втори преглед в директивата, но а, имаме начинанието за проверка на пригодността на редица правни актове, е, които включват и тази директива. Е, ще работим на базата на е, доказателства и данни от държавите членки, които ще получим е, следващата година. Тогава ще разполагаме с необходимите данни и доказателства за предприемане на действия. До тогава можем да правим само предположения. За сега приоритетът ни е да се уверим,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 строгите изисквания, а тази директива може би е най-строгия законодателен акт, където и да било в света, а, че строгите изисквания се спазват и ние ще държим във всяка държава членка, всеки управител на проект и всеки учен спазва тези строги изисквания на директивите. И ако това става, със сигурност ще има е, осезаемо намаляване на жив... броя животни, които се използват за изпитвания решения. Всъщност ние проследяваме изпълнението, прилагането на тези директиви в държавите членки много стриктно, много задълбочено. Започнали сме редица разследвания срещу държави членки, 25 между впрочем, от 28-те, където е имало проблеми и е, редица от тях е, вече са коригирали законодателството си, е, са го допълнили както трябва, други е, са в процес на е, същото и е, вероятно ще, с някои от тях ще започнем процедура за нарушение. Е, много твърдо е, действаме и това е, така дава резултати, поне в държавите членки. Мисля, че това беше е, в отговор на въпросите ви. Благодаря много на нашия на, за представител на комисията за този обмен на мнение. С това приключваме работата за днес. Утре в 9 ще се видим тук. Приятен, приятен след обед или тристранни срещи или каквото и да било там. Госпожо Гарлик.